Искам да ви благодаря за представянето на това поручване в комисията. Искам да ви поздравя за отличната работа. Проучването е всеобхватно, разглежда съществуващите пречки, стимули, трудности пред електронната търговия, пред хората, които искат да купуват, разглеждат се техниките на водене на преговори и така нататък. Доклада е много полезен за работата на комисията и ще ни помогне да получим по-добра представа за поведението на предприятията, на потребителите, за ситуацията на пазара, препоръките и заключенията в проучването почти изцяло съвпадат с тези на работната група по електронна търговия. Те бяха представени през юни в комисията. Наясно сме с съществуващите проблеми и с евентуалните решения, за да може да се даде тласък на електронната търговия в Европа. Европейските институции трябва да положат усилия за премахването на тези пречки, за да има допълнителна консолидация и е, еволюиране на вътрешния цифров пазар в Европа. За да стане всичко това, електронната търговия трябва да работи ефективно, трябва да гарантира гарантираме съществуването на инструментариум, който да е податлив на бъдещи промени. На няколко пъти, е, включително и при приемането на един документ от парламента и комисията през септември миналата година, заявихме, че трябва да има гаранции за търговските марки. Това вече беше споменато. Целта е да се увеличи доверието в електронната търговия на паневропейско ниво. Ако имаме е, така наречената марка е, за доверие, ще се увеличи самото доверие. Ние не говорим само за някакъв вид е, лого, говорим за информация, която ще се дава на всички брънки в веригата на онлайн транзакциите. Както казах и през юли, в контекста на економическата криза е важно да подобрим функционирането на електронните пазари. Важно е да не забравяме с оглед на казаното и от председателя, че работната група по електронна търговия трябва да продължи своята работа. Добре е да имаме обмен на гледни точки и с експертите, които изготвиха документа, който се а, представи днес. Председателя, утре ще говорим за работата и за бъдещия мандат. Кристиан Енгстрем иска думата. Той работи по тези теми. Ще му дам думата. Благодаря. Ще направя само един коментар по отношение на продажбата по електронен път на стоки и услуги. Има една работна група по авторско право, която работи е, в рамките на Комисията по правни е, въпроси, каним различни експерти. Стигнахме е, в хода на работата ни до заключения, които са почти същи като вашите. Възможно е да има конкуренция. В Швеция, например, Ставаме свидетели на това, че хората и децата, в частност, искат, например, да свалят музика от интернет по законен начин, тъй като това е по-удобно. Няма обаче как да имаме регламентация от юридическа гледна точка на паневропейско ниво. Spotify, например, като продукт съществува в няколко държави членки, но това няма как да се прехвърли във всички 27 държави членки, защото всяка една отделна а, страна трябва да преговаря с а, различни а, компании. Ако всяка една страна и всяка една компания се наложи да преговарят по-отделно, това няма как да се осъществи на практика. когато се водят преговори, се добавят и проценти, свързани с авторското право. Накрая се стига до някакъв процент, който е почти стой, е нереален. Ако комисията не направи нищо по въпроса, няма да успеем. Комисията няма да предлага а, единно европейско авторско а, право. А, предложенията за а, колективните а, предприятия също ще се разводнят, ако изобщо се появят. Ако комисията не положи усилия да се изправи срещу а, големите акули в морето, няма да стигнем до нищо, защото настоящото положение ги удовлетворява. И положението ще си остане същото. Pirate Bay ще остане единствената альтернатива в паневропейски мащаб, а това е тъжно. Благодаря за вашия коментар. Той беше много уместен. Координаторите ще обсъдят възможността за изготвяне на доклад. Ще обсъдим и стратегията за авторското право. Знам, че госпожа Ламот от комисията е тук. Тя представлява генерална дирекция вътрешен пазар. Искате ли да кажете нещо? Естествено ще получите копия на доклада. Може би искате да кажете няколко думи, ако може да се представите. Благодаря, господин председателю. Няма да взема отношение конкретно по авторските права, но искам да поставя цялото начинание в контекста на нашата работа за електронната търговия. мисля, че изследването е много навременно за нас, тъй като ние в момента изготвяме съобщение за електронната търговия и за услугите в диалогов режим, включително търсачките и прочие. Така че частта за изпълнението на директивата за електронната търговия ще бъде е, в е, приложение. Нашия документ ще бъде по-скоро с политически характер и в момента точно е, определяме как да реагираме на извършената работа и на различните бариери, пречки за електронната търговия, които в това изследване се открояват. Всички проблеми, които са повдигнати било в изследването, било от работната група, са наистина предмета на изследване от наша страна. Както системата за уреждане на спорове, така и авторските права, доставките, плащанията, в защитата на данните, всичко. Ние работим по всички тези теми, за да ви запознаем с становището на комисията по този въпрос и да очертаем план за действие с цел преодоляване на тези препятствия. Надяваме се, че документът ни ще бъде представен до края на годината и ще се превърне в повод за продължаване на дискусията. Благодаря. Много е хубаво, че сте тук. Както казах, имаме достатъчно екземпляри от изследването, така че можете да си вземете. Господин Мюлер, заключителни бележки. Последната бележка, която ще направя е в следния смисъл. Вътрешният пазар е значим, несъмнено, тук говорим за едно специфично негово измерение, което е много фрагментирано, по-фрагментирано, отколкото традиционния пазар. Това е парадоксално и мисля, че политически действия са необходими. Без тях не може да има напредък. Председателят, съгласни сме, че сте съвсем прав. Именно за това а, ние работим по този въпрос в рамките на своите политически насоки. Мисля, че парламентът и гражданите, които представляваме, е, очакват тази помощ. За това е, трябва да дадем силна политическа подкрепа, доколкото сме способни. Това е много важно. Искам да благодаря отново за всички изказвания. Ще продължим с господин Ариас и групата да работим по въпросите. Е, ние също ще вземем и решение в рамките на своите политически насоки. Нека сега преминем към първия основен доклад, с който трябва да се занимаем след връщането си от вакансия. Проектът на доклад на госпожа Макларкин за въвеждането на директивата за професионалната правоспособност. Това е, въпрос се интересувал комисията отдавна. Много предварителна работа е извършена по него. Комисията провежда консултации също и подготвя зелена книга. Това е нашата възможност да очертаем основните политически насоки, в които искаме да се движим. По време на лятната вакансия госпожа Макларкина е изготвила проекта си на доклад. Сега ще ни го представи. Е, след това ще дадем думата на докладчиците сянка, които са тук. Господин Легрин от НП, може би господин Шваб. Госпожа Легрип не е тук. Така, някой трябва да вземе думата от НП. Господин, госпожа Аван Юр е тук. Господин Ризой а, не е тук. Но господин Кост, може би, ще се изкаже. Госпожа Тюринен е тук. Добро утро. За съжаление. Госпожа Свенсен не е тук, защото, за съжаление, трябваше да подаде оставка от парламент. Комисията е представена с пълен екип. Има ли някакви промени? Мисля, че тези, които още не са седнали, сега влизат в залата. Така, без по-нататъчно протакане, давам думата на госпожа Макларкин, за да ни представи доклада си. Благодаря, господин председателю. Добро утро на всички. Надявам се, че лятната вакансия е, е била приятна. Извинявам се за гласа си. Е, ще говоря дрезгаво, е, но ще се опитам да се справя, е, като че ли съм алергична към работата в Европейския парламент. Е, наистина е работата ми по доклада за професионалната правоспособност е, бе извършена през лятото. Надявам се, че ще имате възможност да погледнете този документ. Преди лятната вакансия комисията представи някои документи, доклад за оценка, зелена книга, както и резултатите от консултацията ние бяхме поканени а, от комисията а, като а, така институция заинтересована от развитието в тази област и сме много благодарни за тази покана. Много сериозна подкрепа ни беше оказана на ранните етапи от изработването на доклада. Ние се опитваме да отразим максимален брой становища, защото в крайна сметка тази директива трябва да функционира по-ефективно за всички, които са засегнати от нея. Този този доклад е наша възможност е, да дадем становище е, по предстоящите законодателни е, проекти на комисията. много хора, ползващи се от тази директива в целия Европейски съюз, ни чакат да дадем становище по директивата те а, е, ни а, е, чакат да им помогнем да работят в полза на вътрешния пазар. А, е, те искат уредба, която функционира, искат рационализиране на процесите, по-добри възможности за движение на работниците, но и по-голяма сигурност и качество на извършваните услуги системите трябва да работят добре, без да натоварват с допълнителни разходи или бреме професионалистите, специалистите. Комисията, регулативните органи, държавите членки също а, са на мнение, че сегашната директива за професионалната правоспособност се нуждае от осъвременяване. А, новите технологии създават проблеми, които не са уредени е, в тази директива. Освен това има социални и економически промени, които не са отразени през 21 век. Възможността е, за е, намиране на работа е, в друга държава членка демонстрира колко важен е вътрешният пазар. Мисля, че трябва да намалим броя на регулираните професии с изключение на здравния сектор, за да позволим специалистите да постигат целите на сегашната директива. Професионалните способности да се укрепят в Европа, за да бъде гъвкав пазарът на труда, да има прозрачни процедури, процедури за взаимно признаване във всяка държава членка, да се улесни през граничното предлагане на услуги и да се поддържа високо качество на услугите и високо ниво на защита на потребителите. Според публичната консултация, директивата добре допринася за постигане на тези цели. Е, прагматично се работи. Има автоматично признаване е, за някои е, отраслови професии, тъй като то много ускорява работата на специалистите, но има някои необходимости от промени в действащата уредба, на които ще се спра по-подробно. При въвеждането и изпълнението на е, директивата от 2005 година някои държави членки са пропуснали срока за въвеждане и не са регистрирали а, своите компетентни органи. По системата Solvit около 20% от оплакванията са свързани с изпълнението на директивата от 2005 година. Има специфични административни проблеми, липса на видимост на компетентните органи, не се знае към кого да се отправят документите. Има откази на признаване на правоспособността без видима обосновка. Всичко това може да се обясни до някъде с липса на доверие доверие. Така че, когато се преразглежда директивата, трябва да се стимулира доверието между различните органи и процедурите за признаване да, стават, да станат много по-опростени и много по-ефикасни. Трябва и ефективно да се използват точките за контакт. До тях е, обществото трябва да има лесен достъп и трябва да съществува по-улеснен диалог с компетентните органи. В това отношение има важни инициативи пунктове в интернет, където специалистите могат на едно място да намерят всички документи, които са им необходими. Също така трябва процесът на подаване на заявление за признаване на правоспособността да мине в интернет, за да бъде ускорен, може би трябва да консолидираме различните източници на информация. Трябва да има един портал онлайн, който е публично достъпен и добре видим. Това ще даде възможност на компетентните органи да намерят необходимата им информация на едно място, вместо да ровят из различни източници, както е сега. Редица норми в директивата от 2005 година са копирани от законодателство, датиращо от преди 30 години. Те се нуждаят от спешно усъвременяване. Но комисията в Зелената книга, а и на други места, посочва, че според нея е достатъчно да се мине към актове по делегация е, особено по отношение приложенията за минималните изисквания за обучение. Тук трябва да се осигури необходимият контрол върху вземаните решения. Конкретни е, сегменти на директивата също е, се радват на определено внимание в нашия доклад, особено предложението за професионална карта. Това предложение фигурира в Зелената книга, има сега и пилотни проекти свързани с него. Комисията смята, че така ще се повиши прозрачността, ще се улесни движението на специалисти. Е, по-късно е, на е, форума за единния пазар през година, по-късно тази година на форума за единния предложението също ще бъде разисквано. Трябва да помислим и за разходите и за белезите на тази професионална карта. Необходимо е много сериозно проучване, оценка на въздействието, базирана на доказателства. Ползването на такава карта трябва да бъде доброволна в крайна сметка и тя трябва да бъде приспособена към отделните професии, за да има по-голяма гъвкавост. Всяка доброволна професионална карта трябва да бъде свързана с електронна система, като IMI, за да се е, гарантира сигурност. IMI е много важно средство за компетентните органи и за обмен на информация между тях. Трябва да се разшири употребата на тази система, е, за да бъде е, усъвършенствано и обмененето на информация между компетентните органи. Трябва също да се уредят слушайте, те свързани с на професионална непредпазливост тук трябва да се предвидят определени задължителни мерки, особено в здравния сектор. при преразглеждането на директивата трябва да се помисли за механизъм за предупреждение така че да не се поставя под заплаха общественото здраве и безопасност. Тук може също да бъде разпрострян механизмът IMI, което да даде гаранции и на професионалистите, и на гражданите. Комисията смята, че трябва да бъдат е, намалени ком, така, консултационните мерки, професионалните органи е, смятаха, че определени понятия, определени нови механизми трябва да бъдат въведени в директивата, за да бъдат преодолени съществуващите празноти. Но тук трябва да се направи много подробна оценка и ако се въвеждат такива нови механизми, е да се помисли специално за здравния а, сектор. Компенсационните мерки а, са. А, важно средство а, за а, професионалистите. Това а, позволява да се работи по-лесно, но има, разбира се, случаи, в които такива мерки могат да се прилагат непропорционално, несъразмерно и всъщност да пречат на движението. Тези компенсационни мерки трябва да бъдат изяснени и механизмите на използването им да бъдат прозрачни. Също така трябва да се помисли за движението на младите студенти и ученици из Европа. В момента те имат доста пречки пред движението си, не се признават техните дипломи. Много е трудно да убедите други държави членки, че трябва да бъдете прият на работа. Те ви отказват просто заради гражданството ви трябва да помислим специално за подпомагане на, на скоро дипломираните специалисти. Болонския процес е много важен в този смисъл и аз смятам, че комисията Имко ще се занимае с това в идните седмици. Тези разпоредби могат също да бъдат преразгледани в смисъл да се признава правоспособността на граждани на трети страни. Аз специално не съм а, убедена, че това трябва да се прави на този етап. Трябва специално да се помисли. А, в, за Европа ключово е да се помисли за временната мобилност. Тя е въведена през 2005 година и представлява улекотен режим на движение на специалистите който улеснява избора и позволява държавата членка, която приема съответния специалист, да не задейства прекалено сложни процедури. Но всъщност всички заинтересовани твърдят и са установили, че временната мобилност може да доведе до туризъм при е, извършването на професионалните задължения и е, това може да бъде особено вредно в здравния сектор. Затова е, в е, е, своя доклад аз призовавам комисията да направи специален преглед на функционирането на член 7, като представи доклада си и резултата от анализа си на парламента тъй като тук можем да стигнем до заплаха за е, общественото здраве и безопасност, ако системата не е съпроводена от гаранции. И най-сетне искам и аз да се спра на въпроса е, за е, преводите и езиците. Много разгорещени са споровете как е, можете да придобиете необходимите езикови умения, за да работите в друга държава членка, особено ако сте в здравния сектор? Като че ли директивата не е достатъчно ясна за това какви мерки може да предприеме една държава членка, за да провери езиковите познания, умения на кандидатите. Естествено, че а, незнаенето на езика на държавата е легитимно съображение, а, което трябва да се има предвид, за да се запази здравето и безопасността на а, ползвателите на услугите. Но а, трябва във всички случаи да гарантираме, че изпитите, които се организират за тази цел, не се превръщат в пречка за движението. В обобщение – Опитала съм се да анализирам всички сегменти на директивата, за които са повдигнати проблеми. През миналата година нашата комисия е обсъждала някои от тези въпроси. Би трябвало да направим директивата по-добре функционираща и за компетентните органи и за специалистите. Има места, на които модернизирането на действащите норми е абсолютно задължително. Трябва да се помисли специално за професионалната карта, преди да бъде въведено това предложение. Е, спорните въпроси, като този за езиковите умения трябва а, да бъдат внимателно анализирани, но винаги с оглед на здравето и безопасността на а, потребителите. А, по отношение на признаването трябва да ускорим системата и трябва да вдъхнем доверие, на, особено на младите специалисти, че към тях се отнасят равностойно, равнопоставено и че не ги дискриминират. Ще имаме видеоконференции а, е, с националните е, парламенти на 19 септември, а, е, понеделник. Надявам се, че тя ще е полезна и за мен, и за колегите, е, които са докладчици в Сянка. Предвижда се пленарното е, заседание, на което е, да се разисква този доклад, да бъде през ноември. Надявам се, че тази информация ви бе полезна и сега ви благодаря за вниманието. Очаквам вашите коментари. Председателят, благодаря за много ясното ви изложение. Много структурирано подходихте, което със сигурност ще ни улесни. Сега Искам да дам думата на докладчиците Сянка, за да ни запознаят с становището си. Разбира се, всички членове на комисията, които искат да вземат отношение, също са добре дошли. Господин Капос, Жува, госпожа Готиерес. Да, вие сте нашия докладчик Сянка от комисията по околна среда. И госпожа Вайле също. put your on my list, yes. Нека да започнем. Господин Шваб, освен това, ще започнем с докладците в сянка. Е, госпожа Легрип, Ванио, Бозой, добре дошъл, госпожа Туронен. Започваме с госпожа Легрип. Е, Благодаря, господин председателю. Много се радвам, че е, при връщането ни от вакансията отново работя е, с членовете на Комисията по вътрешния пазар по една така важна тема за този пазар, а именно е, признаването на професионалната правоспособност. Това е много важен е този обмен на мнения, който всъщност започнахме преди да излезем в вакансии. Тези проблеми, които бяха е, очертани от е, комисаря Барния като важни е, за доизграждането на вътрешния пазар, са ни известни. Те имат отношение към значението на темата днес. В крайна сметка това ще бъде тема, която ще разискваме доста месеци. И благодаря на госпожа Макларкин за представения днес проекта на доклад. Както тя казва, той е плод на голямо съгласуване с докладчиците в Сянка. Нашата докладчица демонстрира дух на откритост. Разбира се, ние имахме и много голямо сходство в становищата до голяма степен това въжи и е, за е, становищата на е, работната група в рамките на НЕП, в която участвам. Е, много голямо сходство има. Е, е няма антагонизъм, е, няма разногласия големи. Това трябва да е много удовлетворително за нашия докладчик. Все пак, на основата на доклада на колегата, ще се спра на четирите глави, в които тя го е структурирала и ще направя някои дребни бележки. В първата глава опростяване в полза на гражданите. Да, това е основна цел. Разбира се, Е, непрозрачността, е, мудността на процедурите са непоносими за нашите граждани, особено като се имат предвид всички модерни средства на технологиите, е, всички модерни средства за комуникациите. Това, което предлага докладчиката, създаването на интернет портал може да бъде много полезно и може много да помогне на специалистите, но разбира се, националните компетентни органи трябва да подават актуална информация непрекъснато към този портал. Продължавам във връзка с упростяването. Необходимо е също така да бъдат сближени изискванията за първоначалното обучение и образование. За това е необходим обмен на между компетентните органи и държавите членки. Трябва да бъдат сближени тези изисквания за обучението, трябва да бъдат, може би, сближени и дейностите, е, професионалните дейности. Аз мисля специално за здравните професии. Е, може би е интересно да се анализира темата е, за реалността, действителността на професионалния живот. Какво правят тези специалисти в една държава членка и в друга държава членка? Защото има големи разлики не само в начина по който тези специалисти се обучават, но и в начина по който те практикуват професиите си. Също така ми се струва, че е добре е, да е, се помисли е, за начините по които се доказва професионалният опит. Сега или трябва от компетентен орган, или от е, някоя национална организация, определена от държавите членки, да се а, е, установява наличието на такъв професионален опит. И а, е, сега а, броят на регулираните броят на регулираните професии 4600 4700 е доста голям и би трябвало да намалим малко този брой. Във втората глава на госпожа Макларкин се визира усъвременяването на действащата уредба. Трябва да се е, усъвършенства класификацията, особено на здравните и санитарните професии. Е, тук е, в документите на комисията всичко е много детайлно изброено, също така и в доклада на госпожа Макларкин. Аз напълно съм съгласна с нейните идеи. Третата глава е свързана с така, усъвършенстването и развитието в областта на здравето и безопасността тук опираме до една много деликатна тема за нашите съграждани здравето. Е, специалистите, които работят в тази сфера, е, трябва да отговарят на определени изисквания. Те имат много голяма отговорност. Да, е, някой път дори е, тези специалисти е, на глас е, изразяват една своя мечта да има специална директива за тях. Толкова са важни техните професии, но мисля, че без да стигаме до там, до специфична конкретна директива, можем да уточним малко отговорността и на здравните специалисти и изискванията към тях тук трябва по-добре обаче да се познава професионалната дейност. Наистина трябва да се замислим за това как се практикуват професиите, защото трябва да мислим не само за обучението, за придобиването на правоспособността, но е, е, трябва да разполагаме и е, според мен такова нещо все още не съществува в 27-те държави членки с една възможно най-пълна картина на медицинските дейности и на разликите между медицинските дейности в една и в друга държава членка. В какво се състои определена дейност, когато специалистът ви казва, че върши едно или друго? Мисля, че тук има какво да се задълбочи в нашите познания. Въпросът за частичния достъп е естествено деликатен, трудно се урежда на практика. Тук има известна съпротива. Същото въжи и за правоспособността, придобита в трети страни. Да, несъмнено, този въпрос е, предизвиква известно смущение и е, до някъде безпокойство сред е, здравните специалисти. Естествено се поставя въпросът и за езиковите познания. Всички хора, с които са проведени консултации, са изразили силни опасения в тази връзка мисля, че докладът на госпожа Макларкин е напълно ясен в тази връзка и аз е, е, напълно съм съгласна с нейните препоръки. И четвъртата, последна е, глава на нейния доклад, да бъдат привлечени специалистите във всичко, което правим, да бъдат интегрирани те в нашите усилия. Да, Необходимо е те да бъдат сърцевината на съществуващата система чрез своите професионални организации, чрез компетентните органи, които най-често се явяват от страната на държавите членки и те трябва да бъдат максимално интегрирани в функционирането на директивата и в процеса на признаване. Сега по системата IMI или IMI. Е, трябва тя да бъде разширена, трябва да бъде укрепена. Е, това е съществено, важно е, и аз изцяло съм съгласна с предложенията на колегата Макларкин. Механизмите за предупреждение, да, да, такъв механизъм за предупреждение ясно се иска от всички специалисти. То е от жизнено важно значение. Такъв механизъм за предупреждение ефективно функциониращ трябва да бъде създаден и то възможно най-бързо. И най-сетне ще се спра на професионалната карта. Тя поражда доста въпроси, създава надежди, има известни пилотни инициативи. Някъде е работено доста по този въпрос. Давам си сметка за въпросите от техническа, финансова, правна гледна точка, от гледна точка на така персонални ресурси, които ще бъдат необходими. Това са все въпроси, с които членовете на нашия парламент са запознати. Аз също съм убедена, че подобна професионална карта трябва да почива върху принципа на доброволност не може специалистите е, да възприемат е, тази е, карта като така опасност за гаранциите за безопасност. Сега ние се стремим не само към изграждане на вътрешен пазар, но и към Европа на гражданите. И не би трябвало да а, възприеме волонтаристичен подход. Трябва ясно да, за, да е, заявим е, е, позицията си. Да, ние сме за професионална карта на базата на доброволност, но при точни условия. това ще бъде знак за силна политическа воля от страна на парламента за по-нататъчно усъвършенстване и изграждане на истинска Европа на гражданите. И това а, ще а, бъде а, така отклик на исканията на много професионални слоеве да обозначим силно и ясно, категорично политическата си воля, да излъчим политически положителен сигнал. Не искам да се простирам прекалено много върху тази материя. Искам да благодаря още веднъж на докладчика за работата, която протече в един дух на истинско сътрудничество и мисля, че в тази посока в същия положителен дух ще бъдат формулирани и измененията. Благодаря госпожа Легрип за ясните коментари за полезните елементи, които предложихте. Господин благодаря, господин председателю. Тъй като ми дадохте думата, искам да се възползвам от случая да кажа на всички ви добре дошли по това сиво небе, но все пак трябва да проведем своите дискусии. Още от сега се очертава консенсус и е, да направим така, че сивото е, небе над Европа да посинее. Искам да благодаря на гос е, Пожа Макларкин е, за нейната работа. Много пространна бе госпожа Легрип. А, така набързичко ще се спра на това, което искам да кажа. Госпожа Макларкин всичко е взела предвид, което ние сме искали да кажем, така че ние всички виждаме своите позиции, отразени в доклада. Е, сега съвсем накратко, глава по глава, ще направя някои съвсем дребни бележки. Е, темата е с ключово значение, е, както каза госпожа Легрип, за Европа на гражданите и Европа на специалистите, които също са граждани. В първата глава мисля, че може би е необходимо да помислим за, е, да помислим за едно много важно понятие. Временното престиране на услуги. Това е възлов момент в досието и трябва да внимаваме. Задължително е да прецизираме какво мислим и какво желаем. Ние не бихме искали да е, поставяме под съмнение тъй наречената предварителна декларация. Това е първото и то е основно в е, същата глава, член 5 и 6, искате по-голяма прозрачност на процесите на вземане на решения от компетентните органи. Мисля, че и тук трябва да прецизираме към какво се стремим. В втория абзац, втория параграф поставяте друг възлов въпрос продължаващото професионално обучение, непрекъснатото професионално обучение. Както госпожа Легрип подчертава и комисията подчертава, мисля, че е, задължително трябва да бъдат свързани продължаващото непрекъснатото професионално обучение и изискванията за минимално предварително обучение. Наистина е, има необходимости от езиково обучение. Това е задължително. То трябва е, да бъде общо езиково обучение. И може би трябва да се е, уточни това, което искаме, може би в контекста на болонския процес, да се доразвие този процес и да видим какви са трудностите, които този процес създава и как те могат да бъдат преодолени. В третата част темата е много важна. Вие сте засегнали въпроса за частичния достъп. Ще бъда и тук не многословна, тъй като госпожа Легрип бе много красноречива, трябва да се внимава този принцип да не се ограничи до специалистите в здравния сектор и е, до тези професии, които имат значение за безопасността. Значи ние трябва по-точно да дефинираме какво имаме предвид под безопасност или сигурност, защото много неща могат да се разбират под тази дума. Мисля, че когато говорим за частичен достъп, това трябва да е общ въпрос, който разискваме в контекста на този доклад, а не да ограничаваме въпроса а, само до сферата на здравеопазването. И накрая, без да повтарям казаното от госпожа Легрип, тъй като до голяма степен споделям а, нейните думи, а, за професионалната карта. Мисля, че всички добре знаем, че тази професионална карта ще има своите разходи. Ще бъде свързана с разходи, значи нуждаем се от анализ на рентабилността. Също така трябва да видим какъв опит ще отразява тя. Трябва да се вземе предвид стореното до момента, но мисля, и това каза и госпожа Люгрип, в този момент в Европа да имаме предвид, че гражданите и понякога и ние самите се съмняваме в европейския процес, в процеса на европейска интеграция. Като че ли правим една-две стъпки напред и след това отстъпваме, би трябвало ние, чрез работата си като парламентаристи, да вдъхнем отново доверие на всички граждани, независимо дали те са специалисти, пациенти, доставчици на услуги, ползватели на услуги. Трябва да ги убедим, че сме изпълнени с амбиция да подготвим бъдещето на нашата младеж. Госпожа Люгрип също засегна тази тема. А, ние с младеща ще градим Европа на бъдещето. Именно с младеща а, трябва а, да изградим Европа. И за това трябва да дадем на тази младеж средствата да строи Европа. Не би трябвало да а, потискаме а, техните желания и стремлеж, стремления. И в този смисъл смятам, че професионалната карта и цялата ни работа по това досие а, ще а, даде тласък на техните амбиции. Благодаря на колегата благодари за оптимизма, който беше изразен. Господин Бусой е наред. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на госпожа Макларкин за положените усилия. Този доклад е обстоен, добре структуриран и подчертава най-важните въпроси, свързани с подобряването на признаването на професионалните квалификации. Приветствам идеята за използването на комуникационни технологии и за по-добро предоставяне на информация за гражданите през един онлайн портал. Имам нужда от известно пояснение. За мен е трудно националните точки за контакт, информацията за професионалистите и СОВИ да бъдат под една шапка. Цялата тази информация трябва да се координира от някакъв орган. Приветствам поясняването на понятието временна мобилност. То заляга в директивата. Тази временна мобилност може да се улесни, ако дадем възможност декларацията да се изпраща по имейл. Това отговаря и на използването на информационните и комуникационните технологии. Както вече съм казал, мисля, че декларацията трябва да е валидна в национален мащаб, защото ако имаме регионални декларации, е, няма да стигнем до нищо добро. Трябва да се отчитат всички елементи, свързани с защитата на потребителите, за да се избегне диверсификацията по отношение на компетентните органи и мерките за компенсация, трябва да имаме насоки в тази връзка. Това ще помогне на компетентните органи и да се надяваме ще доведе до по-единни практики. Мисля, че термина насоки е по-добър от етичен кодекс. Етичен кодекс малко подвежда. По отношение на професионалните мерки, е, най-добре е да има единно образование. Дори да предвидим въвеждането на едни и същи учебни програми в училищата, в краткосрочен план това е нереалистично – по отношение на минималните изисквания за автоматично признаване, трябва ясно да се каже, че минималните изисквания за обучение трябва да са приведени в съответствие с научното и техническото развитие. Трябва да има прост механизъм за актуализация на тези изисквания и тази актуализация трябва да става редовно. Приветствам включването на безопасността на пациентите и подчертаването на базата IMI. Това ще се прави дори когато професията не се покрива от директивата за услугите, например лекарската професия. В здравния сектор някои професионалисти могат да са самонаети и може би е, няма а, възможност да се проверят техните а, езикови познания, може точно на този етап да се включва някакъв тест и накрая, но не на последно място, подкрепям онова, което каза докладчика относно професионалните карти. Трябва обаче тези карти да се е, оценяват за всеки конкретен случай и да се въвеждат само когато има допълнителна полза спрямо IMI. Картата трябва да се признава задължително от компетентните органи тогава, когато е издадена, защото иначе доверието в нея ще бъде подкопано. Обвързването на картите с различни бази данни спрямо IMI е проблемен въпрос, тъй като IMI вече е достатъчно добре развита и няма нужда да започваме да откриваме Америка. И накрая от докладчиците госпожа Емили Туронен. Благодаря. Ще говоря на датски. Благодаря на докладчика за този добър доклад. Както виждам, е, изготвили сте го в лятната вакансия. Това е една добра отправна точка за сътрудничество. Благодаря. Искам да кажа, че съм съгласна с повечето от елементите, когато говорите за гъвкавост, например, премахването на бюрокрацията, за обикновените граждани, когато говорите за зачитането на сигурността, безопасността и така нататък е, в е, здравния сектор. Казвате, че е, езиковия тест е важен. Казвате, че всеки кандидат има право на равнопоставено третиране. По всички тези въпроси аз давам своята подкрепа или частична подкрепа. Има обаче още три елемента, които трябва да се подчертаят. Те са важни за нас от една страна текущото професионално развитие. В доклада казвате, че трябва да се споменат фактори за продължаващо професионално образование. Аз мисля, че ние трябва да почетам обаче правото на достъп до непрекъснато професионално образование, което да отчита квалификациите. Това е основа за економическото развитие на въпроса. Втория въпрос, който искам да почетая, е свързан с частичния достъп. Искам да попитам дали въобще има смисъл да се продължава с, тази, поня... с това понятие. Съмнявам се малко тук. Третия ми коментар е свързан с изискванията за образование и за учебните предмети. Очудващо е, че от една страна се опитваме да хармонизираме учебните предмети в Европа, а от друга страна искаме да запазим съществуващите силни традиции в различните страни, защото знаете, че учебните програми са различни. Трябва да уважаваме различните предмети, които се учат в училищата. Ако ще се работи на европейско ниво, парламента трябва да даде ясна препоръка, че това трябва да стане с участието на професионалните групи, с участието на различните отрасли и синдикати. Ако ще имаме обща платформа за онова, което ще се учи в училищата, е много важно това да стане, защото има различни отрасли, които могат да дадат своя принос. Това са трите коментара от името на нашата парламентарна група, но като цяло смятам, че вашия доклад е добър, просто може да включите нашите коментари. Благодаря. Благодаря, благодаря на всички докладчици в Сянка за работата, които която са извършили по доклада на госпожа Макларкин. Нека да повторя нези, които ще се изкажат. Чувате имената. Госпожа Гепхард, помоли да бъде добавена. И сега, нека да проверя дали съм включил всички, защото трябва да следим за времето. Имаме още две точки. Надявам се, че е, докладчиците в сянка е, по следващите доклади няма да говорят толкова дълго. Госпожа Легрип има следваща доклад. Надявам се, че няма да говори толкова дълго и така чувате. Uh, Mrs. Irigoyen? I wasn't sure. No. Okay. Is that anybody else? Hmm? Има ли някой друг? Е, господин е, Чичи. Разбира се, от комисията няма да го изключа. Ще му дам е, думата в края на обсъжданията. Ако се ограничите в рамките на 2 или 3 минути, това ще е много добре. Ще съм ви благодарен. Ще ви оказваме колко време вече е изминало, за да ви подпомогнем. Моля ви да спазвате сроковете. Нарете госпожа Готиерес Кортинес. Благодаря. Първо, искам да благодаря на докладчика. Съгласна съм по почти всички точки и въобще съм съгласна за целият дух на доклада. Смятам, че това е правилният подход. Но, все пак, аз, освен, че желая да изкажа подкрепа, искам да посоча, че трябва да си поставяме по-високи цели и като цяло трябва да се изисква повече. Първо, чисто теоретично погледнато, ние трябва да признаем професионалната квалификация и по-специално дипломите. Това е част от признаване на професионалната квалификация. От една страна, казах, става дума за дипломите за завършено образование, от друга страна за дипломите за повишаване на квалификация. Лекар или медицинска сестра първо имат е, дипломи е, за завършено образование и те трябва да бъдат признати, а не само дипломите им за квалификацията. В Испания, например, не може лице да работи в публичната администрация, ако не бъде призната дипломата му. Вътрешният пазар предоставя на работещите право на труд и това означава, че трябва да бъде призната тяхната квалификация и да се намери съответна уредба за тази цел. Ако ние нямаме признаване на дипломите, няма да постигнем нищо. Това съвсем ясно трябва да бъде посочено. Администрациите на държавите членки отхвърлят като първа стъпка дипломи, издадени от други страни. Това е пречка. Искам да посоча това за колегите от НП. Става въпрос за разпоредби и колкото по-малко пречки има, толкова по-добре. Трябва да бъдат признавани дипломите. Една медицинска сестра си е медицинска сестра, адвокатът е адвокат и електротехникът също е електротехник. Повече не е необходимо. Това са изисквания, които поставя пазара и които поставя обществото. Ние живеем в общество, което има и пазарна функция. След това синдикатите, синдикатите се опитват да изграждат пречки и ние трябва да попречим на този процес. Аз самата съм преподавател по история на изкуството и трябваше да разяснявам пред моите студенти е, смисъла на различни произведения на изкуството, а когато става дума за сгради като произведения на изкуството, аз би трябвало да мога да въведа студентите си там. Тази система на доверие трябва да бъде подкрепена, защото ни е необходим един добре функциониращ пазар. Пазарът се развива бързо и държавата не може да спазва това темпо. Необходимо е повече прозрачност и е, също така подходящи разпоредби. Благодаря. Благодаря. Дадох ви малко повече време, защото вие сте докладчик в сянка от Комисията по околна среда. Ще изчакаме този доклад, който ще е много интересен от името на Комисията по околна среда. Госпожа Жован е наред. Господин Жован? Проблемът се състои в това, че една медицинска сестра всъщност не е медицинска сестра. Една медицинска сестра, която е получила образованието си в Англия, има съвсем друга професия от е, тази на една медицинска сестра в Австрия. От друга страна, ние трябва да приемем, че няма разлики. Защото ако ние непрекъснато поставяме в центъра на дискурса тези разлики няма да можем да постигнем напредък и всъщност тази дискусия би била излишна. Говори се за субсидиарност, а има и програми, които не са закрепени на европейско ниво. Ние трябва да приемем, че ще има и ще продължава да има различия в образованието. И със сигурност всеки от нас се е сблъсквал с представители на професионалните сдружения – възникват големи проблеми, когато, примерно, за даден гражданин се грижат лица или лице, които са от друга държава. И ако примерно в Австрия, Германия или Англия някой е в болница, той не иска да повери здравето си в ръцете на медицинска сестра, която няма нужното образование и непрекъснато се чуват е, тези указания за безопасността, за здравето на пациентите. И тук е, трябва да посоча, че е, грижите за болния в Англия не са по-лоши от тези във Франция. Въпросът е дали и как ние трябва да се справим с тези проблеми. Трябва да вземем предвид субсидиарността, е, също така и програмите, които текат в момента. Има национален егоизъм, има е, държави, отделни държави, има отделни професионални сдружения, които преследват своите цели, но, е, както казах, тук трябва да действа принципа на субсидиарност и ние желаем той да действа. Затова трябва да приемем идеята, че трябва да представи на професионалните сдружения една 28 програма. Тя не е програма минимум и не можем да кажем, че създаваме минимум, за да си улесним нещата. Не, ние създаваме една допълнителна програма. Председателят. Благодаря ви. Вие имате полезен опит и беше добре да го чуем. Сега наред е господин Корея де Кампус. Ще говоря на португалски. Благодаря. Първо искам да поздравя колегата Макларкин за чудесната работа, която тя е извършила. Тя представя един много подробен доклад и е, той всъщност включва всички проблеми, които разискваме в момента. Имам предвид проблемите, свързани с признаването на професионалната квалификация. Аз съм абсолютно съгласен с нея, че директивата трябва да бъде транспонирана възможно най-бързо, но трябва да си зададем и въпроса защо тези директиви толкова бавно се транспонират в законодателствата на държавите членки. Това със сигурност е въпрос, който е много интересен. Националните професионални сдружения, националните системи като цяло реагират бавно. Създаването на онлайн портал, например, отнема много време. Също така е, трябваше да бъдат създадени и правила за временното предоставяне на услуги и мисля, че не трябва да се стига твърде далече с ограничаването на мобилността на работещите. Например, прави се предложение, че доставчици на услуги от трети страни трябва да имат ограничен достъп, за да се избегне явлението шопинг – Говори се също за езикови аспекти, предлага се обща платформа, но не знам как това би функционирало, ако се въведе то тогава ще трябва да има надзор от страна на парламента. Аз просто не разбирам как ще стане това. Що се отнася до е, статута на доставчиците на услуги, аз бих казал, че ако тук е, се предвидят по-строги изисквания за отделните категории, то тогава би трябвало да започнем с здравния сектор, след това адвокатите и след това другите професии, защото всъщност става дума не само за доверието на потребителя, става дума и за недоверието спрямо пазара, също така недоверието от страна на доставчиците на стоки и услуги и техните професионални изружения. И поне за моята страна мога да обясня защо толкова време отнема транспонирането на директивата. Благодаря. Благодаря. Госпожа Кораца Билт. Благодаря, господин председателю. Радвам се, че отново можем да започнем нашата работа. Съгласна съм с почти всичко, което казах колегите. Имаме консенсус, общо взето. Оценявам усилията на ЕМА, защото тя цели опростяване на процедурите и максималното използване на онлайн инструментите. Е, в голяма степен подкрепяме госпожа Верно, тъй като тя каза, че трябва да дадем ясни сигнали на европейските граждани, че работим в тяхно име. Затова е, доброволната, съгласна съм с Констанс, професионална карта може да е, позволи да се предвижим напред. Когато става въпрос за финансовите и техническите аспекти, обаче те трябва да се обсъдят. Искам да ви напомня, че едва миналата година най-накрая се появи законодателство относно свободата на придвижването на пациентите и е, придвижването е, с оглед на получаване на здравни услуги. Така че признаването на професионалните квалификации е част от е, този процес. Когато отивате в която и да било европейска държава, трябва да имате възможност като медицински професионалист да се установите без проблем. Естествено, трябва да се отчитат всички културни особености и вместо да се хармонизира напълно, трябва да има едно приближаване. Госпожа Вайлер. Колегата Билт естествено има право, ние имаме вече директива, но това не означава, че трябва да скръстим ръце в бездействие, защото тази директива в крайна сметка не се транспонира правилно. Е, скъпа колега, тя в момента не ме слуша, за съжаление. Тази директива не се транспонира правилно, защото иначе нямаше да имаме зелената книга на комисията и нямаше да се провежда дебат какво трябва да се коригира и какво не. Трябва наистина да осъзнаем колко парадоксално е поведението на някои държави членки и професионални сдружения. Навсякъде, където е, е, спешно има нужда от квалифицирани е, лица, се създават пречки е, от типа на е, непризнаване на дипломи и така нататък. Например, лекарите, те почти навсякъде е, вече са рядкост в Европа и там имаме проблеми. Също така при медицинския персонал, който полага грижи за болните там също са ни необходими квалифицирани е, лица и това означава естествено, че ние трябва да си помислим как можем да направим това задължително за цяла Европа, да се въведат на общо европейско ниво тези изисквания, както предложи комисията и е, също така и нашия докладчик, е, което предложи, е, би трябвало да се въведе това може да бъде един вариант, обаче онлайн системи и карти това не е, е достатъчно отражение на политическата воля. Държавите е, членки и въобще на национално ниво трябва много сериозно е, да се подходи към тези проблеми и самите държави членки да разрушават бариерите, така че да се, освободи, да се осигури свободно движение на работна ръка. Стана дума, е, това каза колегата от Дания, за националната традиция в образованието. В Германия, например, имаме дуална система, която е, всъщност е, предвижда и половише образование, има и е, някои типични системи за Люксембург и за Австрия. Всичко това чудесно намира отражение в първата директива и нямаше проблеми. Сега такива неща не би следвало да бъдат подкопавани с една втора директива. Аз знам, че комисията осъзнава това и ние ще следим това, което добре функционира с първата директива и по което ние постигнахме консенсус, е, сега да не бъде е, загубено. Благодаря. Ще приключим с господин Шваб и госпожа Гебхарт. Благодаря, господин председател. Нямам какво особено да кажа, защото в комисията ние като цяло имаме консенсус. Абсолютно съм съгласен с казаното от проекто доклада на госпожа Клакин. Искам само да посоча, че първото предложение – във връзка с професионалните карти трябва да бъде проверено по-обстойно, да се види каква е добавената стойност на тези карти и също така както каза колегата Макларкин, една четвърт от е, регистрираните в Европа професии съществуват само в една държава членка и тук е, наистина трябва да си помислим за една по-добра регламентация и да се създаде малко повече свобода. За подготовката на това разискване аз погледнах доклада Солид и съгласно статистиката на Солвит, две трети от всички проблеми с признаването на професионалната квалификация идват от четири държави членки и мисля, че би било необходимо да погледнем защо точно в тези четири държави членки има толкова големи трудности за признаването на професионалната квалификация. Госпожо Гефхарт, ще ви предоставя този документ. Сега а, няма да го направя, по-късно ще можете да прочетете това, което току-що изложих. Благодаря. И накрая госпожа Гепхарт. Благодаря. Аз също искам да изкажа похвала за доклада, защото той съдържа много добри моменти, но все пак според мен има някои неща, които бихме могли да подобрим. И аз лично бих пожелала да поставим по-силен акцент върху това, което сме постигнали до момента с досегашните директиви, а именно поне на хартия имаме е, свобода на движение и е, това трябва да се запази и в бъдеще. Точно в е, сферите на медицината, за които говорим, а и в други сфери, имаме автоматично признаване и би било много проблематично, ако то се постави под въпрос. Вече имаме този автоматичен механизъм. Аз мисля, че в доклада липсва точно тази точка, че трябва да поставим по-силно акцентите точно върху това, което току-що казах. И освен това, трябва да поставим повече акценти върху отговорността на държавите членки при транспонирането на директивата. Това е така леко засегнато в две-три точки, госпожа Макларки, но смятам, че трябва да се подчертае по-експлицитно, че това, което сме постигнали на европейско равнище в Европейския парламент, а също така и правителствата и националните парламенти, наистина трябва да бъде приложено на практика и да влезе в сила в законодателство на държавите членки, така че да е, бъде полезно за гражданите на Европа. Мисля, че в тези точки доклада трябва да бъде акцентиран по-добре. Освен това, имам едно питане във връзка с е, частичния достъп. Да, вярно е, че понякога е необходимо да се предоставя частичен достъп. Не Поставям това под въпрос, но за мен това не е съществена точка. Един а, частичен достъп, който да бъде укрепен чрез а, европейско законодателство, може да доведе отново до фрагментация и до затрудняния. Затова смятам, че трябва с тази тема да се занимаем много внимателно, за да може този инструмент, който беше е, създаден като помощен инструмент за някои професии, да попречи на свободния достъп. Също така трябва да се вземат правите правата на потребителите и пациентите. В точка 8 вие посочвате регламентираните професии. Важно е в някои държави членки да се посочи, че тези професии са проблем. Обаче, от друга страна, регламентацията е необходима, за да се осигури качеството при упражняването на професията. И мисля, че тук също трябва да намерим по-точни формулировки на тези понятия. Това, което вие е, имате предвид да се намалят е, регламентираните професии в Европейския съюз. Да, но по каква форма, по какви критерии? Аз мисля, че това не може е, просто така е, цялостно да се напише е, в общ характер, защото регламентираните професии е, са и причината за това някои специалисти да бъдат заплащани по-добре. Те не би трябвало да бъдат професии от типа на занаячийските професии. Когато искаме тези професии да се упражняват качеството, качествено трябва да поставим и съответните критерии. Естествено, когато пък става дума за доброволността, този принцип е, трябва е, да се спазва. Е, имам предвид доброволността при професионалната карта. Никой не може да бъде принуден да наруши този принцип на доброволност. И тук трябва да се изяснят много въпроси и да се постави на преден план ползата от тези професионални европейски карти. Те би трябвало автоматично да предоставят свободен достъп във всички държави членки. Това е което искаме да постигнем. А деталните въпроси, как точно да стане това, по какви критерии и така нататък, това е нещо, което трябва да дойде на второ място. В този доклад по собствена инициатива не става дума за законодателство, а става дума за волята която ние трябва да проявим, имам предвид политическата воля, е, не само да покажем проблемите, но да покажем и целите, които искаме да постигнем. Благодаря ви. Благодаря на всички, които се изказаха. Дебата беше много е, полезен. Чухме много е, важни предложения, а самата рамка на Емили Макларкин е много добра. Ще дам думата на колегата от комисията. Благодаря му за лидерството, което той демонстрира, защото в комисията също се работи усилено. Искам да му благодаря за координацията на работата на специалните работни групи, тъй като те са големи и много наброй и част от проблемите са свързани с тях. Работата на тези е, групи ще е от полза за новото е, рамково споразумение. Благодаря на колегата, тъй като той е, извърши много работа. Юрген Тичер, ще ви дам думата за 5 минути, ако искате да коментирате. Благодаря, господин председателю за тези е, любезни думи. Искам аз от своя страна да благодаря на докладчика за този толкова ясен, е, е, сбит доклад по тази важна тема. Няма да говоря 5 минути. Ще говоря на кратко, поне ще се опитам. Комисията представи зелена книга. Ние нямаме окончателна позиция. Чухме внимателно казаното от членовете на парламента, ще отчетем позицията на парламента спрямо зелената книга. Има два двигателя за е, акта за единния пазар. Единият от тях е как можем да подобрим доверието на гражданите в единния пазар, как да подобрим а, сигурността, безопасността на гражданите. Има и още един елемент, който е важен и по-проблемен. Това е растежа на нашата економика. И комисията настоява на този елемент, защото ако економиката не расте, как можем да излезем от кризата в условията на която работим сега. Две бележки имам. По точка 4 относно временното или случайното предоставяне на услуги. Временното предоставяне на услугите е свързано с един режим на декларации. Знаете, че преди няколко години Европейския съюз а, реши да се откаже от а, предварителното проверяване на квалификациите. Единственото изключение е свързано с сектора на здравеопазването. Какво трябва да се поясни тук? Притесняваме се, че отново се дава ход на един дебат по отношение на предишната директива, говореше се за правни презумпции, за определен брой дни е, и това доведе до сериозни провали, до проблеми. Решихме да гледаме съдебната практика. Европейския съд винаги е е, казвал, че има е, достатъчно примери в тази връзка. Трябва ли да се въвеждат сега повече правила? Трябва ли да се въвежда отново е, нещо, което вече сме отхвърлили? Говорихме най-вече за пресичането на границите от страна на гражданите. Това е много важен елемент. Временното предоставяне на услуги е свързано с това и е важно като елемент. По отношение на частичния достъп, съгласен съм, че много от заинтересованите страни не са особено доволни, само че това не е принцип на комисията, това е принцип на Европейския съд. Би трябвало да имаме едно пояснение тук, защото ако а, лице от а, определена страна иска да извършва економическа дейност в друга държава членка, това е необходимо. И накрая, по точка 13, вие говорите не само за здраве, говорите и за безопасност. Трябва да се върнем към определени дела, свързани с инженерните професии. Говоря за следната практика на Европейския съд. Не са лесни нещата, но трябва да се внесе яснота тук, за да знаем с какво ще разполагаме за бъдещето. Комисията прави предложения, държавите членки определено променят своето законодателство. Ние не сме за хоризонтално решаване на проблема. Накрая по отношение на професионалната карта, готови сме да обсъдим този въпрос. Ще имаме работен семинар през октомври. Работим с различни експерти. Имаме насочваща група, която се занимава с техническите аспекти. Моето предложение е следното. В дните до този форум, ако сметнете за необходимо, може да получите информация от нас. Има една група за размисъл, освен това правя това предложение. Ако се интересувате, може да получите информация преди да се проведе този форум за единния пазар. Благодаря ви. Успях да се вместя в петте минути. Благодаря. Сега ще дам думата на госпожа Макларкин за да сглоби всички тези елементи на пъзела и да направи е, последни коментари. Е, ако може да споменете и следващите стъпки и е, графика за работа. Душа Макларкен. Благодаря, господин председател, Да, ще бъда бърза, тъй като знае колко е натоварен дневния ред. Благодаря на всички контрадокладчици за изказванията. Те ще бъдат невероятно полезни. Сигурна съм, че отразяваме на надеждите и е, очакванията, както и желанията на всички, и на специалистите, и на гражданите. Трябва да бъде така, за да постигнем резултати във вътрешния пазар, в единния пазар. нашата работа в комисията, чрез този доклад е да кажем на комисията какво а, мислим и да откликнем на резултатите от тяхната консултация, за да покажем, че слушаме специалистите, а, когато се опитваме да преразгледаме директивата. Що се отнася до частичния достъп, а, зная, че има а, съдебно решение. Но, както казах, а, отговорилите на запитванията в процеса на допитване, на консултации, и а, показват, че а, това не трябва а, да а, бъде предмет на допълнително законодателстване. Това е един важен момент. И, а, друг важен момент е, а, е, че а, ключ е, е, за преразглеждането на директивата и за промените в движението на специалистите е въвеждането на национално равнище. Е, държавите членки трябва да знаят, че ще има контрол върху начина по който въвеждат директивата. Ако компетентните органи не изпълняват директивата, ако тя не е правилно или добре въведена, тогава те не обменят необходимата информация и това се отразява върху защитата на потребителите рисковете, е, отразява се върху признаването на правоспособността на специалистите. Комисията трябва да обърне особено внимание на тези въпроси, когато работи по темата и когато внесе проекта си в съвета. Председателят, благодаря. Искам само да потвърдим графика докладчикът. Още е, една дума. Е, всички контрадокладчици трябва да знаят, че може би ще има две заседания през септември. Господин Тичер, заповядайте, каня ви. Е, и на двете срещи, е, може би е, и на едната, ако имате само толкова време. Ще се опитаме да постигнем компромиса, очаквам измененията ви, но срокът е 17. Председателят и аз искам да потвърдя. Това е информация за всички членове на комисията. На 19 септември ще имаме друга специална видеоконференция с съответната комисия германския Бундестаг в 5.30. Може би в тази зала или някоя друга зала, която предлага видеоконферентни възможности. сигурно всички контрадокладчици ще бъдат, а надявам се и останалите членове, защото Бундестагът ще бъде представен от 40 членове. И също така се надяваме да получим становища от други национални парламента. Потвърждавам, 2Q2. 2Q2. На втория етаж, това е по-голяма зала, в 5.30 на 19. След това ще има още един обмен на становища за измененията и ще гласуваме на 17 октомври в комисията по доклада на госпожа Макларкин. Докладът отива на пленарно заседание през ноември. Доста натоварен график с оглед срока, в който комисията ще излезе с официалните си проекти и предложения около коледа. Надявам се, че горе-долу ще се вместим в времето. Господин Тичер, надявам се, че това ви удовлетворява. Много благодаря за тази сесия. Сега започваме е, дискусията по проектите на становища, изготвени през лятото, които ще бъдат обсъждани за пръв път. Няколко секунди давам за хората, които няма да участват в тези обсъждания. Могат ли да напуснат залата тихо? Първото становище е такова, което трябва да изготвим за комисията по международна търговия, която пък изготвя доклад по собствена инициатива за пречките в търговията и за инвестициите. Мисля, че госпожа Пундегаст, господин Лекегард, господин Камфър не е тук, но първите двама са тук, те са докладчици в сянка. Госпожа Роле? Госпожа Руле, вие ще заемете ролята на отсъстващи, отсъстващия. Аз ще се изкажа като докладчика в Сянка за групата на консерваторите. сега най-напред госпожа Легрип. Благодаря, господин председателю. Днес сме се събрали да говорим за пречките пред търговията и инвестициите. Европейската комисия през март месец тази година направи доклад е, за тези пречки, бариерите, с цел да бъдат очертани насоки за действие, е, и за отстраняване на тези пречки. Често пъти те са с нетарифен характер и пречат на търговския обмен с нашите търговски партньори. Подобен доклад се изготвя за пръв път от комисията след стратегическия документ Европа 2020. Вече не намаляването на митата е основната трудност и предизвикателство за законодателя, а въобще премахването на митата. Разбира се, това е от огромно значение е, за е, европейските предприятия, които функционират е, на пазарите на някои от нашите стратегически търговски партньори Китай, Индия, Япония, Бразилия, Штатите, Русия. Страни, с които, като махнем, да кажем, Аржентина и Бразилия, се водят преговори за постигане на споразумение за свободна търговия. Комисията в този наистина много а, интересен доклад а, препоръчвам а, ви го. А, той е написан и на много приятен стил. А, препоръчва а, да а, стане по-предприемчива европейската търговска политика, за да не губят а, пазарите на търговските партньори на Европа нашите предприятия. Е, тук, разбира се, трябва да се почива и върху принципите на справедливост и взаимност, реципрочност, като, разбира се, се внимава да не се изпада в крайността на протекционизъм. тук може да се стигне лесно, чрез протекционизъм, до пречки в търговията, които са пречки и за благоденствието брутният вътрешен продукт на Европейския съюз може да се вдигне с половин процент, ако наистина постигнем напредък при намаляване на нетарифните пречки, които спъват нашия износ в основните ни търговски партньори. Значи става дума за много сериозен економически растеж и за растеж на нашите предприятия. Също така става дума и за достъп до обществените поръчки, защита на правата на интелектуална собственост, за а, устойчиво експлуатиране на суровините. А, тук е, има е, редки е, вещества, които извинете, Китай произвежда в много големи количества и които имат основно значение за новите технологии. Има раздел в доклада за услугите и инвестициите. И там се препоръчват съвместни усилия от страна на комисията, на всички нейни делегации по света и на компетентните органи на държавите членки, за да се говори, да се провежда диалог с един глас с нашите търговски партньори с цел преодоляване, премахване на тези нетарифни пречки пред търговията и инвестициите сега, тук а, искам да се спра по-специално на въпросите, които са от компетентността на нашата комисия, а именно. Ще ми се да наблегна върху необходимостта да се продължат вече започнатите действия на Европейската комисия и на държавите членки за премахване на нетарифните пречки в търговия с оглед изграждането на една общоевропейска стратегия за достъп до пазарите. Трябва да има по-голямо сходство в нормативната уредба и съобразяване с международноправните стандарти. Ние вече сме говорили в нашата комисия за тези специфични форуми, които обединяват Европейския съюз и нашите търговски партньори, например Трансатлантически економически съвет. Тези форуми са механизъм за осъществяване на партньорствата и те са от много голямо значение. Но трябва да се стремим на тези форуми към постигане на конкретни резултати. Трети въпрос. Обществените поръчки в момента за това се говори в доклада на колегата госпожа Руле. Много важен въпрос, много остава да се направи, за да могат пазарите на обществени поръчки на нашите партньори да станат така отворени, както са нашите пазари. Тук господин Барние сигнализира, че комисията а, мисли за механизми, чрез които да бъде въведена повече а, равнопоставеност и повече взаимност а, при функционирането на пазарите на обществени поръчки. Е, особено е важно това в отношенията ни с Китай. И за това тук трябва да посветим много внимание. В момента Китай е, се е, подготвя е, за преговори по споразумението АПМ за обществените поръчки. Особено внимание отделям в диалога с нашите основни търговски партньори на два въпроса, които са доста важни за нашите съграждани безопасността на продуктите и зачитането на правата на интелектуална собственост. Нашата комисия също е силно заинтересована от тези въпроси. Разбира се, господин председателю, нямам безкрайно много време, с това ще се огранича. С огромен интерес ще е, изслушам всички изказвания, които можете да направите. Ще се опитам чрез изменения да включа в доклада си всичко, което бихте предложили. Председателят, благодаря за ясните разяснения. Е, много е, добър е доклада, съгласен съм с вас е, и напълно се вписва в линията, очертана от документа Европа 2020 и наистина докладчиците в Сянка трябва да работят съвместно. Сега, нека преминем към изказванията госпожа Пендегард. Това е първият и доклад в Сянка за нейната група и за това с удоволствие и давам думата. Благодаря, господин а, председателю. Искам да благодаря а, на а, колегата за работата и по доклада. Съгласна съм, че взаимността, равнопоставените условия и достъпа до пазара е, изискват е, изясняване и че Европейският съюз трябва да засили и преговорните си позиции в по отношение на, а, прегов... на своите търговски партньори. Но не съм убедена, че трябва да обособяваме Китай, когато говорим за обществените поръчки. По-скоро трябва да говорим по-общо за основните търговски партньори на Европейския а, съюз, като говорим за нереализирания потенциал, ограниченията в поръчките и други стратегически въпроси в доклада на комисията от 2011 година. Е, развитите страни, е, които е, са страни по споразумението за държавните поръчки в СТО, са ограничили пазарите си. Що се отнася до Съединените щати, смятам, че трябва да подчертаем значението на по-нататъчното сходство на законодателствата и стандартите на Европейския съюз и щатите. Премахването на половината от сегашните е, пречки е, би е, довело до освобождаване на потенциал за 122 милиарда евро парламентарните асамблеи и парламенти трябва да допринесат със своя опит и експертни познания, за да можем да определим своята позиция в преговорите си в съответните географски райони на света. И последен момент, господин председател. Трябва да имаме предвид защитата на труда и на социалните стандарти, устойчивото развитие също както в Европейския съюз, така и извън него. Защото а, в глобализиращия се свят ерозирането на стандартите много се отразява на нашите собствени избиратели. Благодаря. Господин Локегор, благодаря. Радвам се, че отново съм тук след лятната вакансия. Радвам се да отбележа, че следваме линията, по която работихме преди вакансията. Съгласни сме с повечето от нещата, свързани с международната търговия. Като цяло подкрепям докладчика. Съгласен съм с това, което каза тя. Много от елементите, които се подчертават тук, са свързани с моят доклад по отношение на Китай. Него ще го обсъждаме утре. Имам един въпрос той е свързан с основната тема. Това е част и от заглавието инвестиции. Може да се наблегне малко повече на инвестициите. Говорих с няколко експерта, когато работих по собствения си доклад по въпроса за инвестициите. И тъй като инвестициите са част от заглавието, те трябва да бъдат включени – в нашия доклад. На второ място, в точка втора, ако не се лъжа, конкретно се казва, цитирам, Надява се, че е, структурните регулаторни диалози започнат и в тази област някои от партньорите да доведат до конкретни резултати в областта на земното признаване. Тук е, имаме предвид конкретни страни, така ли? И ако това е така, може ли да ги споменем? Или това е просто някаква редакционна грешка? Говорим за някои от партньорите, тук се казва. Е, ако може това да се изчисти по някакъв начин, не, но като цяло съм съгласен, както вече казах в началото. Благодаря. Госпожо Руле, искахте ли да се изкажете? Благодаря. Аз също искам да благодаря на докладчика за направеното от нея предложение и подкрепям също и точката свързана с стандартизацията и е, нормите. Аз обаче искам да направя един коментар по четвъртата точка. Смятам, че тук е, ни е необходима една малко по-детална дискусия в комисията. Защо? Защото при възлагането на обществени поръчки ние трябва да балансираме различни неща. Първо, с съществуващата директива дава възможност за отхвърляне на необичайно ниски оферти. Държавите членки превърнаха това в не превръща това в тема. От една страна трябва да се попитаме защо, но от друга страна трябва да се опитаме да въведем регулативи, е, но преди да въведем такива, трябва да си зададем въпроса дали не можем да използваме тези е, регулативи, с които разполагаме. Не би трябвало да допускаме протекционизъм при е, възлагането на обществени поръчки, защото е, това е контрапродуктивно за нас. Аз виждам какви са проблемите и смятам, че би било добре, ако добре се замислим кои инструменти ще бъдат необходими тук и фактът, че Европът особено рестриктивно прилага споразумението, не трябва да води до там това да се иска и от други държави членки. Мисля, че преработката на директивата трябва да доведе до по-малко рестрикции, до повече гъвкавост в тази сфера, защото едно трябва да се знае. Ако като цяло на масата се хвърлят цифри, от 1 до 3% за трансгранични обществени поръчки, аз мисля, че е, тук трябва да си зададем въпроса доколко е, са смислени всички мерки, за които говорим. Благодаря. Няколко коментара и е, от мен. Съгласен съм че и тук има регулаторна рамка, но има някои въпроси, повдигнати от колегите, които ще укрепят тази рамка. Госпожа Прендергаст спряво каза, че не би трябвало да изтъкваме конкретно Китай. По отношение на поръчките, ясно е да се каже, че доклада на комисията е конкретен в тази връзка. Елемента за, за поръчките трябва да се включи. Аз самия, когато отидох в Япония, говорих по този въпрос, тъй като липсата на достъп до обществени поръчки в Япония е сериозен проблем. Много компании могат да се възползват от това. Така че въобще обществените поръчки, е, за тя говори госпожа Руле и тя има опит, те трябва да се изтъкнат по отношение на липсата на последователност относно техническите стандарти. Като протекционистична мярка много често се въвеждат допълнителни изисквания за тестване, тестване на, на техническите характеристики. Например, по отношение на някои страни като Китай, стандартите за тестване не се приемат, е, говорят за европейските стандарти и много често имаме липса на информация е, относно това какво трябва да се предприеме по отношение на някои медицински изделия и продукти, например, които се продават в Европа, но не се допускат на други пазари. може да чуем колегите. Е, имаме доклад по тази тема. Господин Кожушник е докладчик. Трябва да имаме пълна видимост, така или иначе. Както сме споменавали в нашата комисия е, и госпожа Легрип справа отбеляза това, трябва да се поговори за нашия ангажимент към Трансатлантическия съвет – успяваме да постигнем напредък в отношенията с Америка чрез създаване на съвместни органи, за да се стигне до някакъв напредък по отношение на интелигентните електроразпределителни мрежи, някои технологии, като нанотехнологиите, например, може да се идентифицират нови области, технологични области, в които може да се работи. Мисля, че трябва да работим с САЩ по създаването на световни стандарти и ако успеем да присъединим към нашата позиция САЩ, Япония и Китай, това ще е от полза за всички ни. Много често има бюрократични пречки, които до толкова са вкоренени в процедурата, че няма как да се променят. И накрая споменахме и митниците – Отличният доклад на комисията е, ясно е, подчертава е, бюрократичните митнически проверки, които създават пречки пред търговията. Така че си мисля, че ще е добре да включим нещо от рода на почетаването на факта, че това са въпрос на международната търговия, но онези, които работят на вътрешния пазар, трябва да се справят с а, тези пречки, защото ние така или иначе вече работим с, с а, тези трудности, трудности от всякакъв характер. Вече премахнахме много от бариерите за търговията на вътрешния пазар, но много от тях все още съществуват. Паскал Лами на едно заседание каза, че Европейския съюз е световен лидер по отношение на технологиите за вътрешния пазар. Мисля си, че нашата комисия и нейните членове трябва да проявят по-голяма ангажираност и да работят в по-тясна връзка с Генерална дирекция търговия. Радвам се, че комисаря говори пред нас. Аз съм член на управителния съвет на Трансатлантически економически съвет и откровено трябва да ви кажа, че той не е особено ефективен. Мисля, че трябва да се обърнем към американската делегация, заедно с колегите от Комисията по търговия и да помолим за по-голяма ангажираност на страните. Ако се добави текст, от този род ще е много полезно. Колегата Витал Морейра също би могъл да се включи. Той има полезен опит. Това е моята позиция като докладчик в сянка. Някой друг иска ли да се изкаже? Добре, господин Шваб. Благодаря, господин председател. Тук също би трябвало да се концентрираме върху три точки. Първо, искам да подкрепя колегата Легрип за нейното становище и да я поздравя, защото то наистина е много балансирано. Там се комбинират различни аргументи, които бяха обсъдени в тази комисия и които стават все по-важни предвид глобализацията. Първо, това, което каза господин председателят за сътрудничеството между Европейския съюз и е, САЩ, е, това не само предава фактите, които виждаме днес, а би трябвало ние като комисия по вътрешния пазар да се замислим какво можем да направим, за да стане този трансатлантически диалог по-ефективен. Тази тема от известно време е на дневен ред, а до сега не е направено нещо особено по нея. Мисля, че е желателно в тази комисия да се направи повече по тази тема. Второ, мисля, че в това становище на колегата Легрип Китай не би следвало да се поставя в центъра на разглежданията, защото има някои въпроси, които са важни за вътрешния пазар и е, които е, би трябвало да е, занимават нашата комисия и в глобален аспект. Имам предвид интелектуалната собственост и достъпа до глобалните пазари. Това, което каза колегата Рюле, тук ние трябва да намерим една много добре балансирана формулировка, това е вярно. Трябва да бъдем много предпазливи по отношение на регулацията, но а, съществуващото споразумение съдържа в приложението някои резерви и а, не е много ясно кой ще предявява тези резерви, дали страните членки или Европейския съюз. Трябва да дискутираме по-подробно по този въпрос, но смятам, че а, това е част от е, обществените поръчки, а не на международни търговски споразумения. Сега още една тема, която е свързана с е, обществените поръчки. Е, отварянето на пазара в Япония за него се говори и в тази връзка имаше през юли един разговор в Европейската комисия. Примерно Япония е отворила само 20 около 5% от е, обществените си поръчки, Канада около 4%. Не знам как е, са получени тези цифри, обаче бих искал да попитам е, комисията откъде разполага с тези данни, въобще как се получават те. Като цяло, обаче, още веднъж искам да посоча, че предложението на госпожа Легрип наистина е много добро. Благодаря на колегите. Мисля, че господин Пинсер от Генерална дирекция търговия е тук. Е, бихте ли коментирали и дали отговор на някои от въпросите? Благодаря, господин председател. Благодаря ви за тази възможност да представлявам комисията на днешното заседание. Благодарим на комисията Инта за този доклад, който е полезен говорите е, за стратегия за търговската политика, за премахването на търговските бариери, като част от цялостната политика имаме този доклад е, през е, пролета ще има Европейски съвет, ще се разглежда този въпрос. благодарение на системата, с която разполагаме, всяка година може да правим съпоставка на положението тук спрямо положението в нашите търговски партньори. В доклада се говори за кръгълни камъни в нашите отношения с търговските партньори. Говори се за доверието при изпълняването на написаното в търговските споразумения. Говори се за елементи, които залягат и в преговорите в двустранен мащаб между държави, членки и трети страни. Основната тема са бариерите пред търговията. Благодаря ви за вашето важно становище по отношение на пречките пред търговията и услугите. Вие ни подкрепите, както виждам, в стремежите за създаването на една ефективна политика, за премахване на пречките и за постигането на равнопоставеност на световните пазари. Благодаря. Благодаря ви за изказването. Господин Шваб зададе един въпрос относно данните, свързани с предприемачите. Може ли да отговорите на този въпрос в последствие? Може ли да предадете тази информация? Госпожа Легрип, ако иска да приключи и да поговорим малко за графика на работа. Благодаря, господин председателю. Най-напред благодаря всички, на всички, които се изказаха, особено на контрадокладчиците, за техните съвсем прецизни и подплатени, добре подплатени коментари и предложения. Много добре зная, че бяха кратки сроковете, с които трябваше да работим. Затова не можахме да направим среща с контрадокладчиците и макар, че общувахме чрез сътрудниците си и по имейл, не можахме да обменим, както е редно, лице в лице становищата си. Това е причината, поради която проектът доклада, представен днес, се ограничиха до няколко теми, а, освен това имаме и ограничения в максималната дължина на текста. това не позволи да интегрираме всички предложения, но смятам, че ще успеем все пак да отразим техния дух на предложенията, които ще постъпят от членовете на комисията. сега ще предложа да проведем среща с контрадокладчиците, където да пообсъдим някои по-сериозни въпроси. Може би едно стилистично уточнение, семантично уточнение всъщност, в точка 2, там където говоря за структуриран диалог по въпросите на нормативната уредба, за осигуряване на сходство на нормите и стандартите, Имам предвид, че в момента няма такъв структуриран диалог с всички наши партньори. Но пък липсата на място а, ме накара а, да не изброявам а, всички а, такива партньори. Тоест, а, само на липса на място се дължеше това не изброяване, е, Готова съм е, да коригирам е, след като чуем различните изменения и видим какво ще можем да включим, за да знаем колко място ще остане. Готова съм да уточня този въпрос с други думи. Наистина е семантичен въпросът, може би и преводът не е най-удачен, но все пак ще внеса необходимото уточнение. Повечето от контрадокладчиците се изказаха по точка 5 и по факта, че там откроявам специално търговските отношения с Китай, ще кажа, че не съм обсебена от мисълта за Китай, в крайна сметка. Това е втора помощ економическа сила и е, е, е търговски партньор, е, който ни е напълно равностоен. Е, всъщност, е, бързината, с която Китай е, се въздига на еко... международната економическа сцена, трябва да бъде взета предвид. Това е едно голямо предизвикателство за нас. Е, и в момента Китай настъпва в подготвителната фаза на преговорите за присъединяване към споразумението за обществените поръчки. И именно за това визирам конкретно Китай в точка 5. Но разбира се, има и други стратегически партньори, в частност и Япония, където, при които се нуждаем от такива дискусии по ключовия въпрос за обществените поръчки. Нали, има и други страни, които така отварят пазара си на обществени поръчки а, с доста голяма неохота. А, с това ще обсъдим а, с докладчиците в Сянка а, по отношение на инвестициите. А, аз не съм включила темата в този проект на доклада, но а, не исках а, да представям а, документ, който така е изпълнен със съдържание до крайен предел. Но съм готова да отразя тази тема, защото в крайна сметка докладът на Европейската комисия бе посветен не само на търговията, но и на инвестициите. Господин председателю, вие споменахте необходимостта е, да се призове е, към е, по-голямо единство по отношение на техническите изисквания. Да, в точка 6 това може да се уточни, може да се уточни и в точка 2, където и да го сложим, все пак то е важно. За митниците аз не говорих изобщо. Не съм говорила за ролята на а, митниците, за ролята на митническата а, политика. Е, е, не исках нито да навлизам в компетентността на комисията, нито да се отдалечавам твърде много от зададената ми тема. Опитах се да се съсредоточа с други думи, но след така импулса, който вие зададохте, съвсем готова съм и това измерение да отразя. В крайна сметка той има своето значение. Е, не зная дали отговорих на всички въпроси. Въпроси за устойчивото развитие и е, за е, социалните стандарти. Да, разбира се, когато говорим за справедливост, равнопоставеност и взаимност в търговията, имаме предвид и социалните и екологичните норми, които а, е, а, е, ние в Европейския съюз сме извели на много високо равнище и а, е, които, как да се изразя, при нашите търговски партньори не са развити по същия интензивен начин. На тях не се отделя същото внимание. Затова съм готова да видим как, какво да добавим, за да отразим социалното и екологичното измерение, които имат своето значение. Сега, не съм отговорила на всички бележки и а, въпроси, но времето препуска и за това ще се огранича до тук с думите си. Но благодаря за бележките и наблюденията, които бяха споделени по време на нашето заседание. Те бяха много богати. Ще се опитам максимално комплексно и така логично да ги включа в текста, като Разбира се, не излизам извън компетентността на комисията ИМКО, но все пак се постарая да отразя големите правомощия на нашия парламент в отношенията му с комисията в областта на търговската политика. Това е нова сфера на нашата компетентност и ние трябва да се възползваме от нея. Благодаря за това подробно обобщение работата по докладите е такава, че винаги има ограничение за обема на доклада. Искам да кажа, че всички ние, заедно с докладчиците в Сянка, имаме възможност до 6 септември 12 часа да внасяме изменения. Ще гласуваме на 6 октомври. Много сме притиснати от към време, бързо ще действаме, освен това няма смисъл да се забавят нещата тук. Преминаваме към последния доклад становище за тази сутрин. Европейското измерение в спорта. Добре дошла на нашия първи заместник председател, госпожа Ейарита Корхола, която изготви този доклад преди вакансията. Сега тя ще го представи. Господин Тарабела от Социалистите и Демократите, докладчик Сянка, господин Мандерс тук ли е? Може да дойде. Сега го няма. Госпожа Руля от Зелените, господин Фокс, е, Фокс е от името на госпожа Макларкин, тъй като тя е заета. Има някои въпроси в становището, които са свързани с хазарта. Той работи по тях и естествено другите колеги ще могат да се изкажат. Имаме 30 минути. Това ще е достатъчно. Давам думата на госпожа Корхова без да се бавя. Благодаря, господин председателю. Няколко са аспектите тук. Борба с допинга, образование, включване, свободно движение, на спортистите и сътрудничество с международните организации. Въпросите от компетентността на ИМКО са свързани с, економич... с економическите измерения. Залагането, защитата на правата на интелектуална собственост и продажбата на билети през граница където уредбата е доста неразвита. Естествено, в Европейския съюз спортът има много голямо социално и финансово измерение. В първите три абзаца на доклада си, на становището всъщност, е, подчертавам, че е, е необходимо осигуряване на устойчиво финансиране на спорта от обществени и частни източници и в частния, и в публичния сектор са е, създадени механизми за финансова солидарност, чрез които се преодоляват различните празноти и дефицити. Националните лотари и залагането е, също допринасят за финансирането на спорта, особено е, на най-низкото и любителско ниво. Според мен трябва да позволим на държавите членки да дават изключителни права за лотария и да имат право държавите членки следва да защитават сектора от външна намеса. комисията е направила, т.е. започнала е отделно проучване за развитието на любителския спорт, спорта на възможно най-низкото ниво, любителско или професионално. Ще изчакаме това становище. Точка четвърта е посветена на правата на интелектуална собственост. Тук трябва да помислим за използването на защитени знаци от типа лого особено внимание е необходимо. А в точка 5 е посвет... в точка 5 се визира предоставянето на услуги и също така продажбата на билети. Да кажем, тук понякога се наблюдава дискриминация, тъй като когато купувате от друга държава членка билет, той е за вас по-скъп, отколкото ако сте граждани на държавата, в която се продава билета. Това е неприемливо в Европейския съюз. Очаквам вашите коментари, вашите изменения, които трябва да постъпят до края на тази седмица, петък, 2 септември. Благодаря. Благодаря. Нека сега чуем контрадокладчици. Е, Петро Валеско от Европейската комисия също е добре дошъл. Той отговаря за това досие. Сега е, ще му дам думата, след като чуем изказванията на членовете на комисията. Господин Тарабела най-напред. Благодаря, господин председателю. Най-напред искам да поздравя госпожа Пия Корола за нейното становище, защото във всичките доклади тя се е спряла на най-важните въпроси и ще се спра на пет пункта. Много може да се говори за срока. Естествено, трябва да се ограничим до своята компетентност, тази на Инко. Първо, хазартните игри, залагането е, са нещо, за което много сме говорили. Искам само едно да кажа тук. Много са важни е, националните публични лотари за финансирането на спорта. Защото те се опитват да инвестират във всички спортове, а не само елитните. Масовия спорт е нещо, в което те също инвестират. Затова тук трябва да мислим за лотариите онлайн. BetClick, BWin, те подкрепят Уест Хем в Великобритания, но надписи и излизат и на, фанел, на фанелките. Това е а, нещо, а, което е факт от действителността. А, те имат а, желание да инвестират а, в масовия спорт а, и а, също време, но а, когато пък а, имаме дружества, те се стремят и към а, максимизиране на печалбата, така че а, това е нещо, което не бива да забравяме. Второ. Трябва да помислим за това приходите от екипите и това, което се слага на екипите, да бъдат по-справедливо разпределени. Всяка година екипите се променят, защото сменяте или спонсорите, или този, който ви подкрепя. Да кажем, в Италия е, може да носите тази година синьо и черно, е, всяка година това се променя като цвят. Тези е, спортни екипи струват много скъпо, обаче се произвеждат на много ниска себестойност. И за това мисля, че тук трябва е, да е, помислим повече за економическото измерение, за е, подкрепата на европейската текстилна индустрия. Също така, на трето място искам да се спра на разликата между те наречените богати и те наречените бедни спортове. Трябва да се подкрепи този механизъм на финансова солидарност, който предлага а, нашия докладчик, защото а, някои спортове не могат да а, съществуват, ако не бъдат съчетани, кумулирани с някаква друга спортна дейност, от която да получават финансиране. А, трябва да се стремим към осигуряване на разнообразието на всички спортове. Четвърто, по отношение свободното движение на спортистите, трябва да осигурим признаване на сертификатите и на сертифицирането. Това въжи и за аматьорския спорт, и за, професионали... за професионалистите. Това е постигнато при футболистите, но не и при пловците, например. В Франция, ако някой е пловец, той не може да дойде и да бъде пловец в Белгия. Освен това, на пето място трябва свободното движение да бъде признато в рамките признати от съдебната практика. В футбола има известни рамки, които са поставени. И тук визирам е, намеренията на комисията да направи глобална оценка на трансферите в професионалния футбол. Преди няколко години беше много нашумяло решението по делото Бозман. Той имаше положително влияние върху възможностите на футболистите. Улесни трансферите, много футболисти се обогатиха в резултат на това, но така се стигна до изпадане в отчаяно положение на школите за обучение на млади футболисти, защото те инвестират много в изграждането на един футболист и той после изтича. И сега, когато бях в Лиеж, срещнах един известен футболист Жан-Марк Босман. Този играч чието име стана повод всички да говорят за едноименното съдебно решение. Именно чрез него бяха регулирани отношенията между клубове и футболисти. Значи с него а, говорихме. А, той а, с а, своя адвокат а, присъстваше а, на тази среща, а, защото а, когато се срещнах с него, никой клуб вече не го беше а, поканил. А, и а, въпреки, че всички футболисти бяха станали мултимилионери, поне големите, а, благодарение на него и едноименното съдебно решение, той беше изпаднал в мизерия, защото не беше внасял социални осигуровки никъде. С този анекдот приключвам. Приключвам. Председателят. Благодаря. Много може да се говори за решението. Босман, вижда се и колко обичате футбола. Господин Мандерс не е тук, но господин Кройцман, който също е голям футболен фен, е тук. Може да се изкаже. Благодаря, ще бъда съвсем кратък. Интересно е, че е, в това досие се включват неща, които ние би трябвало да направим във връзка с организаторите на спортни прояви, лицензирането им и така нататък. Смятам, че тук трябва да се спази принципа за субсидиарност, но а, има необходимост и от дискусия по това какво правят държавите членки. Когато те получават пари, естествено, по принципа на субсидиарност, те трябва да разполагат с тези средства. много институции подпомагат спорта. В моята страна, например, средствата, които е, се е, предвиждат е, са добре за професионалния спорт, но също така и за другите видове спортове. Аз мисля, че Имаме в случая над 200 изменения и трябва да ги обсъдим, но обикновено спорната точка е интелектуалната собственост, по-скоро правата на интелектуална собственост да се вземат предвид при организацията на спортни прояви. Това беше казано във връзка с случая във Франция и ако трябва да бъда кратък, не виждам някакви големи разлики. Аз погледнах какво се посочва тук и смятам, че нямам особени бележки. Госпожа Руле е наред. Или господин Фокс, госпожа Руле. Господин Фокс има думата. Благодаря, господин председател. Аз изказвам от името на Ема Макларкин, която е докладчик в Сянка от името на моята група. Тя ме помоли да направя няколко коментара. В началото искам да благодаря на госпожа Корхола за този доклад. Член 165 от договора говори за компетенциите на Европейския съюз в областта на спорта там се казва, че трябва да се подпомага масовия спорт и всички спортове, не само елитните спортове. Госпожа Макларкин смята, че хазартната дейност трябва да финансира спорта, но тя не смята, че решението в параграф 3 защитава е, хазартните е, компании. Ние също е, смятаме, че трябва да се премахне по някакъв начин а, тази разлика между бедни и богати спортове, но а, финансовата солидарност не е най-добрия начин. Кой ще решава кой спорт е беден и кой е богат? Кой ще решава как ще се а, разпределят а, средствата? Какво ще се случи след това? Ще има агенция за солидарност между спортовете? и а, ще имаме лозунги от типа на нека всички да взимат големи заплати и големи пенсии. Трябва много да сме предпазливи тук. Чух какво каза господин Тарабела относно проблема с екипите и новите дизайни, които се въвеждат всеки месец. Като а, законодатели ние трябва да поставяме ударението върху важното, а не върху не толкова важното. Трябва ли да казваме на европейските клубове кога да сменят дизайна на е екипа си? Това според мен си е тяхна работа. Въпросът не е толкова важен. Децата така или иначе си купуват такива фланелки. Не би трябвало да има регулация тук. Отново казвам, ние сме за регулация по важните въпроси. Госпожа Макларкин не вярва, че продажбата на билети за спортни събития трябва да бъде обект на регулация от страна на директивата за услугите. Разбираме какво цели докладчика, но смятаме, че последиците от нещо подобно може да са много вредни за малките клубове, които предлагат а, своите билети само за ограничен кръг от а, запалянковци. Благодарим на госпожа Корхова за положените усилия. Благодаря госпожа Шалде Мозе и господин Локегард имат думата. Благодаря, господин председател. И аз искам съвсем накратко да кажа, че предложението за доклад е много добро. В подточка А трябва да се подчертае, че спорта не играе само социална и економическа роля, но и е, играе важна роля от гледна точка на здравеопазването. Много е важно да се подчертае възможността за подобряване на здравословното състояние на младите хора чрез спорта. По отношение на принципа на е, субсидиарност и онлайн залагането има добър а, баланс, който е постигнат и аз мога да подкрепя този елемент. Господин Льокегор. Благодаря, господин председател. В началото е, искам е, да кажа, че сега се изказвам не като член на ИМКО, а като човек, който е работил по тази тема. Няма да навлизам в подробности по отделните предложения. Искам да ви благодаря за доклада. Съгласен съм с госпожа Шалде Мосе, че здравния аспект трябва да се подчертае. Тук има е, отлични научни проучвания, които показват е, влиянието на заболяванията, масовите заболявания върху економиката, а спорта може да помогне тук. Трябва да се поддържа интерес а, към спорта от тази гледна точка. Естествено, дебата е обстоен и може да чуем различни гледни точки, но така или иначе трябва да се почетае здравния аспект. Парламента има отличен шанс да подкрепи подкрепи стратегията за 2020 година чрез а, спорния елемент. Аз като цяло съм готов да изразя своята подкрепа. Благодаря. Um, uh, Благодаря за изказаните становища. Сега давам думата на комисията господин Веласко. Бихте ли е, казали какво мислите за коментарите на някои от нашите членове. Господин Веласко. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. Както съвсем правилно отбелязахте, аз отговарям за отдела спорт в рамките на Генерална дирекция образование и култура. Ние сега отговаряме за новите правомощия на Европейския съюз във връзка с спорта, координирането на спортната политика на държавите членки. Няма предложения за хармонизация в рамките на тези компетенции и Всъщност за това става дума при това съобщение, което е, трябва да развива европейското измерение на спорта. В това съобщение ние се опитваме да очертаем новите компетенции във връзка с спорта и една от трудностите, която проистече от е, текущата дискусия, показва много ясно къде е, са нашите проблеми. Много е трудно да се е, прави ясно разделение между проблемите в спорта не може да се каже, че трябва да се концентрираме само върху е, спорта за високи постижения, т.е. състезателния спорт, или единствено и само върху масовия спорт. Защо? Защото марките, е, мерките, които се вземат в е, рамките на масовия спорт, имат отражение върху професионалния спорт. Спорта като цяло е твърде комплексна дейност и това трябва да бъде отчетено в приложенията на комисията. Има предложения възоснова на член 175 обаче има и други предложения на комисията, които са на други места, но все пак са свързани с спорта. Например, в директивата за услугите, която беше цитирана тук – също при защитата на интелектуалната собственост в сферата на спортните състезания. Определени въпроси за финансирането на спорта се разглеждат е, също и въпросът свързан с националните лотарии и тяхната роля за финансирането на националния спорт. Тези въпроси, свързани с спорта, които намират отражение в проекта за становище на комисията, са свързани с основните въпроси на вътрешния пазар. Бяха обсъдени тук различни точки, като например диференциране на масовия спорт. Това е много важна точка за комисията. В момента тя я разглежда и ние очакваме резултатите. И това ще бъде със сигурност една добра основа във връзка с бъдещите решения. Сега, във връзка с солидарността, механизмите, които се предлагат – водят е, наистина до една интересна дискусия. В е, съобщението се посочва, че е необходима солидарност и това а, е, не се инициира от комисията, от големите спортни съюзи. УЕФА казва това, ФИФА казва това. Това са всъщност големи е, спортни е, организации, които са въздигнали солидарността в техен вътрешен принцип. И също така е, това може да намери приложение при насърчаването на масовия спорт. Това е солидарност, която е, не се поставя като изискване от комисията, а от големите спортни организации и те я прилагат на практика. В рамките на нашите правомощия ние можем само да апелираме за доразвиване и до усъвършенстване на механизмите на солидарността. Например, става дума за разпределение на приходите от телевизионни такси, също така разпределение на приходите от лотариите и разбира се всички финансови потоци, които са насочени към спорта. Сега, по въпроса за онлайн игрите или онлайн залаганията, тук е, със сигурност тече паралелен процес с е, залаганията онлайн. Е, в тази сфера има вече зелена книга и комисията всъщност до голяма степен ще определи бъдещите си решения от развитието на този процес и ще следи с много голямо внимание становищата на тази комисия. Беше засегнати въпроса за интелектуалната собственост, продажбата на билети в точка 5 това е точка, която още не сме разгледали конкретно в нашето съобщение, но ако вашата комисия желая това, ние ние ще изпълним това изискване. И ще се ориентираме вече към окончателен вариант на становището. Благодаря. Благодаря ви. Да, все пак комисията знае какви са измененията настъпили с Лисабонския договор и от тях проистича толкова по-голямото значение на този доклад. Госпожа докладчикът, бихте ли обобщили и бихте ли ни запознали с графика? Да, благодаря. Ще се опитам в процеса да стигнем до добри и балансирани резултати. Благодаря и на комисията за това, че пояснихте защо е добре да се говори за богати и бедни спортове и за необходимостта от преодоляване на пропаста между тях. Да, Сигурна съм и съм съгласна, че никога не трябва да забравяме проблематиката на здравето, когато говорим за спорта, но това становище се изготвя в рамките на Комисията по вътрешния пазар и сме го ограничили до економическите измерения на спорта в тесния смисъл на думата. Ако възприемем спорта в широкия смисъл на думата, естествено, той не е само економическа дейност, а има голямо значение и за здравето. Сега, графикът. Срок за изменения 2 септември 10 часа. Разглеждане на измененията 19 септември. Гласуване в комисията ИМКО в същия ден, 19 септември. В комисията по въпросите на културата гласуването е в началото на октомври, 4 или 5. Благодаря ви. Председателят, благодаря за работата ви. Мисля, че ще чуем много и интересни изменения. Благодаря на всички членове и на контрадокладчиците за готовността им да допринесат. Сега искам да благодаря за участието ви в тази сутрешното заседание. Трудно беше началото заради техническите проблеми. Отново си даваме среща в 3 часа след обед, когато ще чуем два много важни доклада за селско-стопанските превозни средства и за триколесните и четириколесните превозни средства. Приятен обяд до 3 часа.